Нека да започваме. Координаторът от НП. Ще говоря на испански. Първа точка одобряване на дневния ред за 11-12 ноември 2019 година. Ако нямате възражения, считаме, че този дневен ред е прият. Тъй като няма възражения, преминаваме към втора точка. Приемане на протоколите от 2 и 3 октомври 2019 година. Получили сте протокола. Ако не постъпят възражения, също ще считаме, че е прият този протокол. Считаме, че се приема, тъй като не виждам възражения. Съобщения на председателя. Първо, координаторите одобриха с писмената процедура програма за годишни проучвания. Също резултатите от точки Б на 4 и 5 от 4 и 5 септември са следните. Петиция от 1393 2014 0504 2018 0557 18 0649 18 06 55 и 0798 от 2018 са закрити петиции 0364, 0364, 0443, 0668, 0854, 0939 ще бъдат разгледани на следваща заседание. Остават отворени. Що се отнася при до петиция 0420-2018 се очаква нова документ, който ще бъде изпратен до Централната администрация. Ще бъде поискана допълнителна информация по 0827 от 2018 0902 от 2018 ще бъде включена в дневния ред, след като бъде получен отговор на комисията и на отговорните испански власти. Така, преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Тук са включени петиции 0676 от 2016 година, внесена от германски гражданин относно едностранната и недемократична парична политика, възприята от ЕЦБ, петиция 0429 от 2017, внесена от господин Хералд Болсингер с германско гражданство относно съответствието на ЕЦБ с Хартата за основните права на ЕСА. Ако не греша, има двама вносители господин Сломински, госпожа Сломински и господин Харалд Болсингер. Ще ви дам по 5 минути на всеки един от вносителите. Първо дам думата на господин Болсингер. Добре дошъл, господин Болсингер. Разполагате с 5 минути. Благодаря уважаеми евродепутати, уважаеми членове на Европейската комисия. Благодаря за това, че проявихте мъдростта да приемете тази петиция и съответно решихте да вземете решение относно бъдещите стъпки. Всъщност комбинирахте моята петиция с 0676. Двете нямат нищо общо. Искам да кажа в началото, че не сме дошли за да предоставяме лъжи, просто искаме и що се отнася до Европейската Централна банка, да се прилагат същите изисквания, както спрямо всички останали европейски граждани. Работи ли в момента системата? И така. В основната дейност на ЕЦБ не се отчитат основните права. Виждате критериите за допустимост, що се отнася до различните типове активи и гаранции, но не се включва никаква глава в устава относно етиката и човешките права. Тоест, по никакъв начин не се отчитат европейските ценности, що се отнася до финансовите пазари. Сравних системата на ЕЦБ с различни данни от Ирландия, например. На всеки път резултатите са едни и същи. Около 20% от онези активи, които могат да се пускат на пазара и които са допустими по своя характер, се сблъскват с проблеми и с аргументи свързани от етиката. ЕЦБ, знаете, играе ключова роля в Европейския съюз, но този факт дестабилизира практиките в целия Европейски съюз. Ако погледнете обема, то е много голям. Става дума за около 14 трилиона евро, значи огромно въздействие върху единия пазар и неговите граждани. Решението е много просто. Трябва да се включат изисквания е, в критериите за допустимост за активите, които може да притежава ЕЦБ ЕЦБ като европейска институция има задължението да спазва основните права и би трябвало да ги включи в кодекса за действие. Съществува и съответния член от ДФС, както и член 51 от е, Хартата за основните права, която също е правно обвързваща за ЕЦБ. Договорите не дават независимост, не изключват институции от хартата, съответно тя е важна и задължителна за всички институции. Основните права също трябва да са важни за ЕЦБ. Призоваваме ЕЦБ да бъде приканена да спазва европейските ценности. Разгледахме договора на Европейската комисия. Там се казва, че комисията не може да предприеме допълнителни действия. Не разбирам. Не разбирам. Нито една европейска институция не може да бъде независима спрямо основните права. И комисията би трябвало поне да създаде насоки относно критериите за допустимост и относно това, че трябва да се спазват изискванията, свързани с основните права. Прочетох текста и, и наистина ми стана смешно. Като погледнем отговора на ЕЦБ, той наистина е налеп. Там се казва, че те призовават политическите органи, а в частност това е и комисията по петиции, да насърчават стандартите с етичен характер в ежедневната си дейност. Ако погледнете отчетността на ЕЦБ за нейните политики обаче, ще видите, че Европейската комисия е права. Би трябвало обаче да има стандарт по силата на който ЕЦБ да дава информация за това доколко спазва основните права. Никога преди не се е случвало нещо подобно в Европейския съюз. Сега вие може да направите така, че то да се случи. ЕЦБ просто трябва да дава информация за това, което прави по отношение на човешките права. В обобщение, значи, по силата на Лисабонския договор, хартата на основните права се превърна в пряко приложимо право за всички европейски институции, включително и за ЕЦБ. Отговора на ЕЦБ обаче показва, че тя чака политически действия, за да се реши проблема. Моля ви, Европейския парламент е защитник, пазител на основните права, за това той трябва да се застъпи за тази петиция. Обърнете се с искане и към комисията да поправи най-накрая тази системна неразбория в системата на европейските финансови пазари. Сега оставяме във вашите ръце решението на проблема. Благодаря. Благодаря ви много. Давам думата на господин Слумински. Also, äh, dann kann ich dazu sagen, nur, ich kann das nur... Мога да се изкажа само на немски по този въпрос. Обръщам внимание на писмения документ от 10 октомври 2019 година. В него е казано всичко. Петицията е подробно аргументирана. Не искам прекалено да раздувам нещата. Мога само да кажа, че онова, което е изложено в мотивацията на петицията е решаващо. Политиката на наказателни лихви води до унищожаване на активите. Още веднъж обръщам внимание на писмения документ от 10 октомври 2019. В него е казано всичко. Ще го разберете ли, ако го цитирам на немски? Добре, тогава ще се изкажа на немски. По същество, предмет на петицията са недопустимите, унищожаващите ценностите погрешни решения на Европейската Централна банка – Политиката на наказателни лихви на Европейската Централна банка е недопустима и антидемократична. Тя се прилага в грубо нарушение на конституционния ред по съдържание, що се отнася до основните права и учредителните европейски договори, тази политика е несъвместима с тях. Става дума за 2 трилиона евро на такава стойност са облигациите, изкупени от Европейската централна банка, за да се повиши значително инфлацията в еврозоната. За това не е имало съответното конституционно основание. Не е имало основание за изкупуването на държавни облигации. Това изкупуване е грубо нарушение срещу активите, правото на собственост и срещу основните права. Незаконосъобразното изкупуване на държавни държавни облигации от страна на ЕЦБ е неконституционно съобразно, изключително погрешно е и от економическа гледна точка. На практика става дума за незаконосъобразно държавно финансиране. Няма законово основание за това финансиране. Многобройни са погрешните решения на Европейската централна банка, като например политиката и на наказателни лихви в еврозоната. Възниква основателния въпрос, като се има предвид тази политика на Европейската централна банка, дали не става дума за принципно провеждана политика, за която гражданите, включително и вносителите на петицията, не биват надлежно информирани. Многобройни са погрешните, незаконосъобразни решения на Европейската Централна банка, намерили израз в политиката и на наказателни лихви. Става дума за политика, нарушаваща правата на човека и основните права, за измамнически механизъм, унищожаващ активите най-вече в, и то механизъм, който се прилага най-вече в демократични държави. Като се има предвид всичко това, възниква основателния въпрос дали Европейската Централна банка не е сгрешила с политиката си на наказателни лихви в еврозоната и дали не би следвало да бъде подведена под отговорност, тъй като става дума за нарушение на наказателното право, както и на конституционния ред, на Европейския съюз. Унищожават се активите на вложителите. Става дума за погрешни, неконституционно съобразни решения от страна на Европейската централна банка трябва веднага да се предприеме нещо чрез приемането на съответната нормативна уредба. Става дума за незаконосъобразна политика на наказателни лихви, довела до унищожаването на активи. Незабавно трябва да се сложи край на тази политика, трябва да се обяви за невалидна политиката на наказателните лихви на Европейската централна банка. Взетите погрешни решения от страна на банката са против активите и против интересите на европейските граждани, на германския народ. Освен това, на вносителите на петицията са били нанесени така особено големи вреди. Не е изключено вносителите да предприемат действия по съдебен ред, тъй като и Европейската централна банка и Европейският съюз – са структури, срещу които могат да бъдат претендирани права В случая става дума за състав на престъпление, което представлява изключително голяма заплаха по европейското законодателство, така че вносителите на петицията имат пълното право да предприемат действия по съдебен ред. В този документ също има изрична препратка и към преписката по петицията. Would like to be Uh, Искам да подчертая, че не съм съгласен с тази петиция. Тя е съвсем различна спрямо моята. Това ще се реши от председателството. Господин Слумински вече просрочи времето си. Вече говори 6 минути и половина, за това го моля да приключва. Финише? Окей. Ле hemos terminado abruptamente. Pues Така, иначе приключихме. Сега искам да дам думата на господин Матео Салто от Европейската комисия. Добър ден, ще говоря английски. Благодаря за поканата, благодаря на двамата вносители. Както беше казано, тези две петиции са различни. Ще започна с втората петиция 0676. В сравнение с предишното изслушване, новото е, че имаме писмо на вносителя от 18 октомври тази година. Той вече направи резюме. Нашето заключение обаче не се променя. Ние смятаме, че тази петиция трябва да бъде отправена към ЕЦБ. Единственият факт, който искаме да изтъкнем е, че Междувременно се появи решението на Европейския съд, според което програмата за изкупуване в обществения сектор е в съответствие с договорите. Това е единствения нов факт по отношение на тази петиция. Ние смятаме, че нашето заключение съответно не може да бъде променено. А що се отнася до втората или по-скоро първата упомената днес, 0429 от 2017 година. Благодаря ви за тази презентация. Още веднъж. Ние сме съгласни, че всички европейски институции са правно задължени спрямо хартата на основните права. Смятаме, че правата са такива, че по силата на един общ правен принцип, хартата не може да промени правомощията, които са предвидени в договорите. Съответно, тази петиция трябва да бъде адресирана към ЕЦБ, а не към Европейската комисия. Искаме да потвърдим още веднъж това виждане, защото политиката по кредитните операции определено е операция с паричен характер. Процедурата е процедура с паричен характер. Тя е определена по силата на протокол 4 от договорите. Съответно, комисията не може да се намеси. Благодаря. Благодаря, Благодаря ви много. Сега от името на координаторите. Госпожа Къртън. Благодаря. Аз съм съгласна с господин Болсингер, вносителя. Това са две съвсем различни петиции. Знам, че те са включени в една и съща точка в дневния ред, но мисля, че си заслужава да конкретизираме относно всяка една от двете. В Европейския парламент много се говори в момента относно политиките, паричните политики на ЕЦБ. Този дебат се води основно в Комисията по економически и парични въпроси, както и в рамките на един структуриран диалог с ЕЦБ. Той се провежда регулярно. Мисля, че ако още не сме изпратили петициите към комисията ЕКОН, то би трябвало да го направим. Те би трябвало да послужат за обсъждане в рамките на структурния диалог. Искам да кажа, че моята позиция малко се отличава. Въпросът за спазването на основните права е много интересен сам по себе си. До толкова, доколкото хартата на основните права включва всички институции на Европейския съюз, включително и ЕЦБ. В различни комисии Говорихме за A и B, например, и за критериите, които тя използва. Много се говори, например, за това как се гарантира съпоставянето на дейността с европейските ценности в рамките на различните банкови институции. Мисля, че си заслужава ние да изпратим петицията към новия председател на ЕЦБ, Петицията относно основните права трябва да остане отворена. Мисля, че тя е част от един дебат, който ще продължи и в бъдеще в комисията ЕКОН. Съответно, би трябвало да има начин тя да бъде прехвърлена, петицията, към комисията ЕКОН. Ако съм разбрала правилно изказването на комисията, тя казва, че по първата петиция, номер 0676, където се говори за недемократичната парична политика от ЕЦБ. Проблема е решен, според комисията, от Европейския съд. Ако това е така, значи основният проблем на петицията отпада. Затова бих предложила да затворим тази петиция. Предлагам, значи, две различни стратегии за двете различни петиции. Благодаря, господин Яр. Благодаря. Ако правилно съм разбрал колежката или по-точно не съм я разбрал. Не знам по коя искаш да продължим разглеждането и по коя да го приключим. Искаш да продължим по първата и да го приключим по втората ли? Или точно обратното? Точно обратното. Тези петиции трябва да се разглеждат отделно една от друга, тъй като са с различен предмет. Що се отнася до петицията на господин Болсингер, бих казал, че става дума за изключително деликатен, интересен от политическа гледна точка въпрос. Правилно бе казано, че с тази петиция трябва да бъде сезирана Европейската централна банка, но според мен би трябвало да сезираме комисията ЕКОН. А що се отнася до основните права, то понякога финансовите сделки излизат извън контрол или по-скоро трябва да се упражнява контрол върху тях. Изключително деликатен е този въпрос. Важен е дебата и мисля, че трябва да го проведем на спокойствие. Трябва да обсъдим на спокойствие въпроса за това дали спазваме хартата на основните права при тези сделки или дали трябва да я спазваме. Мисля, че трябва да я спазваме. Затова нека сезираме ресорната парламентарна комисия, както и Европейската централна банка с тази петиция. И това означава, че трябва да продължим разглеждането й втората петиция. Тя също се отнася до важни въпроси. Става дума за петиция 0161. Казва господин Яр. Става дума за изключително важни и много деликатни въпроси, но тук имаме известен политически марш за действие – Комисията е постановила, че тези действия са в съзвучие с договора. Частично това въжи и за Европейската централна банка. Не знам какво мислят колегите по въпроса. Препоръчвам да продължим разглеждането на първата петиция, тъй като става дума за спазване на основните права. А що се отнася до втората, като се има предвид вече постановеното решение, настоящата съдебна практика, препоръчвам да приключим разглеждането по нея. Госпожа Мюлер, ще се изкажа от името на нашия координатор, който днес за жалост не може да участва в заседанието. Съгласна съм с господин Яр. Мисля, че не бе разбрана съвсем правилно колегата от групата на социалистите и демократите. Доколкото разбирам, По петицията на господин Болсингер 0429 решихме да сезираме ресорната парламентарна комисия, както и да уведомим Европейската Централна банка за това, че трябва да се спазват основните права. Важен е този въпрос. Напълно сме за спазването на основните права. А що се отнася до втората петиция, разбирам изложените в нея аргументи. Много от вложителите в Германия са изключително разгневени поради загубите в размер на милиарди понесени от тях в резултат от наказателните лихви. Но по този въпрос вече има решение на Европейския съд. Затова мисля, че можем да приключим разглеждането по тази петиция. Надявам се, че ще има мнозинство за това. Um, um, Вносителите имат две минути. Господин Болзингер. Е, не разбрах въпроса ви. Имате две минути за да направите заключително изказване, ако искате. Не искам да се затваря тази петиция. А, е, Нямах предвид да се затваря петицията, казва председателката. Имате две минути за да обобщите. Много се радвам, че смятате така. Радвам се на думите, които чух. Европейския парламент наистина е застъпник за основните права и очаквам с нетърпение бъдещите ви стъпки. Чудя се какво ще ви отговори Кристин Лагард и какво би направила в този конкретен случай. Ако мога да помогна, само ми кажете. Okay, thank you very much. And now me... Благодаря. Господин Зломински. Two minutes. Две минути. So, dann äh, uh, Kann ich noch was hinzufügen? Нека добавя нещо. Във връзка с процедурата по петицията, Европейската Централна банка не е независима при решенията, които взима за паричния съюз, тъй като следва изключително незаконосъобразно политика, съобразена само с нейните интереси, преследвайки унищожаваща активите политика на наказателни лихви в еврозоната. Вярно е освен това, че в резултат от тази политика на наказателни лихви на ЕЦБ се нанасят изключителни вреди на имуществото на вносителите на петицията. Вярно е също така, че незаконосъобразният начин на работа на Европейската Централна банка по линия на тази политика превръща вносителите на петицията само в пасивни обекти на политиката на Европейския съюз. Вярно е освен това, че политиката на наказателни лихви на Европейската Централна банка е в грубо нарушение на задължението за защита на правата на човека. Тя представлява също така много тежко посегателство върху имуществото на вносителите на петицията. Това е предметът на петицията и на обвинението. Искам да кажа и още нещо, но първо трябва да намеря съответния пасаж. Става дума за нещо много важно. В изложението на мотивите се упоменава също така, че Европейската централна банка косвено е отговорна за подкопаването на най-основните ценности на Европейския съюз. Това се извършва ежедневно, като се нарушава хартата на основните права на Европейския съюз. Освен това, тези действия под формата на търговия с ценни книжа поради големия мащаб на транзакциите могат да окажат въздействие върху по-нататъчното развитие на Европейския съюз. Господин Слумински, трябва да приключвате. Моля, трябва да приключвате. Може ли да повторите? Още 10 секунди. За да се изправим тази несправедливост, трябва да се постави началото на политически процес в Европейския парламент, от което да има последици както за Европейската централна банка, така и за всички търговски банки в Европейския съюз. Това е предметът на петицията. Благодаря ви. С това приключих, казва господин Словински. След като изслушахме вносителите, изслушахме и комисията, и координаторите, и депутатите от различните политически групи. Предлагаме петицията 0676 господин Слумински предвид на внесените пояснения от комисията. que la Comisión declaró repetidamente която непрекъснато повтаря, че това е въпрос на политиката и че ЕЦБ има изключителни правомощия. Освен това, това е във връзка и с независимостта на банката. Ние предлагаме да се обърне вносителя към Европейската централна банка ако са съгласни координаторите, читаме тази петиция за закрита. Що се отнася до втората петиция 0429 от 2017, внесена от Хералд Болзингер, тя ще остане отворена, след като изслушахме становището на комисията и на координаторите. И като се има предвид, е, че има нов председател на Европейската Централна банка, предлагаме тази петиция да остане отворена. Ние ще изпратим информация на Комисията по комическите и парични въпроси, която също настоява за повече прозрачност на ЕЦБ. Освен това ще бъдат изпратени на вносителя и данни, свързани с диалога, който се води с ЕЦБ. И така, това е нашето решение, след като изслушахме становището на комисията и на координаторите. Тази петиция ще остане отворена. Благодаря ви за участието. Преминаваме към пета точка. Това е петиция внесена от Алберто Аран Сантандер с испанско гражданство относно банковите практики на ЕЦБ номер 0161 от 2017. Господин Аранс е тук. Искам да му дам думата за 5 минути, както и да го поздравя с добре дошъл. Добър ден! Благодаря ви за това, че давате възможност да се изкажем ние гражданите. Когато се обърнахме за пръв път към комисията по петициите, казаха, че нямаме много шансове. с а, а, подкрепата на, а, на организации, които са а, от левицата, които а, са от а, автономна област а, Валенция. А, стигнахме до тук. От години се опитваме да разберем. А, проблемите, свързани с секуритизацията и защо има такава потайност спрямо тях. Извинете, може ли да говорите малко по-бавно, казва председателката, за да може да се превежда. Извинете, да. Ние направихме кампания с публичните институции, е, с общините, с други органи. И имахме единодушното мнение на всички политически групи. Това, което не озадачава, че не се прави достатъчно за нещо, което е толкова важно за гражданите, когато нещо, което не е реален дълг, се счита за такъв. В Мадрид, Марцелона, Севиля, Аликанте имаше съдебни дела. Имаше внесени изменения от всички политически групи в последствие но не се стигна до резултатите, които очакваше обществото. За това ние започнахме а, с изменение на законите и на регламентите на базата на съдебните решения. Банките сега са задължени да предоставят исканата информация. Също в автономна област Валенсия също се прие статут свързан с потреблението. От тогава там и се предоставя информация за секюритизацията на ипотечните заеми. Това, което искаме да знаем в кой фонд е секюритизирана ипотеката ни. През 1917 година беше изготвен регламент. Преди известно време в общин, общността Валенция, успяхме да постигнем участие на други фактори. По време на първия и вторието тримесечие бяха изискани общо 15 260 сертификата. Голяма част от тях, 2680 в областта Валенция. Това е в съответствие с член 24 от Конституцията на Испания. Централната банка на Испания посочва, че банката а, има само отговорност за администрацията, спира да действа като кредитор – Министерството на финансите също взе отношение. Трябва да бъдат извършени разследвания от страна на Министерството. Хората, които имат ипотечни кредити, очакват решение. Те бяха силно засегнати от кризата. ЕЦБ има за задачата да следи да има пълно съответствие между кредитите и изискванията. ЕЦБ, както и другите институции, обаче могат да бъдат засегнати от многобройни заведени дела. Благодаря ви много. Аз също ви благодаря. Сега давам думата от името на комисията на господин Ламарка. Вие сте единствената вносителка, която е тук. Става дума за една петиция. За всяка петиция са заделени 5 минути за вносителите. Ако има двама вносители, тогава трябва да се поделят времето. Да, вие сигурно ще бъдете господин Аранс. Ала комисион, ал сеньор Марко. Давам думата на господин Марко Ламарка. Ще говоря на английски, ако не възразявате. С голям интерес изслушах презентацията. Благодаря на вносителя. Действително, въпроса не попада в рамките на европейското законодателство. Става дума чисто и просто за гражданско право. Съответно, националните власти, онези, които приемат законите по тези въпроси, трябва да бъдат сезирани. Банко от Испания, Министерството и други институции вече са казали, че ипотеката преминава напред с задълженията, които са натрупани вече. Европейското законодателство няма разпоредби в това отношение. Когато с трансфера на съответния дълг се трансферират и лични данни, обекта на данните трябва да бъде осведомен. Ако има анонимизиране, съответно за благото, за защитата на самия длъжник не трябва да се предоставя информация, той не трябва да бъде информиран. В момента тече преглед на директивата за ипотечните кредити. В рамките на прегледа можем да обмислим възможността за разширяване на приложното поле на европейското законодателство, но трябва да се обмисли дали съответните текстове са уместни, що се отнася до защитата на европейските потребители. Благодаря някой депутат. Господин Яр, какво мога да кажа? Малко е странен отговорът на комисията. От една страна, комисията твърди, че Предметът на петицията спада към компетенциите на националните органи. Твърди, че правата по секюритизация на ипотеките не попадат в похвата на европейското законодателство, но в последните изречения от становището си комисията заявява, че би било естествено, ако човек ипотекира имущество, то да, да иска да знае с кого може да разговаря в банката. И много е интересна тази последна констатация. В политиката трябва да сме наясно с това каква е реалността. В случая удовлетворени ли сме от настоящото положение? Не. Не е удовлетворена и комисията. Не е удовлетворяващо, че така се анонимизират данните, че длъжникът не знае с кого може да разговаря в банката. Правото на секюритизация се предава от един субект на друг, така че потребителят в крайна сметка не знае изобщо с кого е сключил договора. Интересен е отговорът на комисията в това отношение. Интересно е също така, че тя заявява, че трябва да се преразгледа и Европейската директива за ипотеките. Мисля, че в случая трябва да сезираме ресорната парламентарна комисия, да я запитаме дали и според нея има празнота ако това е така, то ще трябва да изискаме от комисията да преработи действащата директива за ипотеките. Докато това не стане реалност, доколкото разбрах от отговора на комисията, не можем да помогнем на вносителя на петицията. Към момента предметът на неговата петиция се урежда от националното законодателство. Явно нормативната уредба в Испания в момента никак не е добра. В Германия трябваше да внесем изменения в съответното законодателство, тъй като и ние имахме същия проблем изведнъж ипотеките на хората попаднаха в съвсем други ръце. Чужди банки предявиха искания спрямо кредитоползвателите. В момента не можем да помогнем на вносителя на петицията, но можем да помислим за преразглеждането на Европейската директива за ипотеките. Това може да доведе до едно особено решение от наша страна. От една страна можем да затворим петицията, от друга страна можем да сезираме с нея ресорната парламентарна комисия, тъй като и според Европейската комисия трябва да се направи нещо на европейско равнище. Не може да се крием зад изискванията за защита на данните и то до такава степен, че длъжникът вече изобщо да не знае с кого може да разговаря. Не е удовлетворяваща настоящата ситуация, никак не ми се нрави. В момента не можем нищо да променим, но можем да се опитаме да променим нещо в бъдеще и доколкото разбирам, комисията проявява някаква воля за промяна. Благодаря ви много. Госпожа Киртен Дарлинг има думата. Благодаря. Общо взето мога да подкрепя казаното от Петър, макар че не съм съвсем съгласна с неговата препоръка. Нека да кажа, че беше много странно да чуем този отговор на комисията, особено като си има предвид, че минаха 12 години от голямата криза, която започна поради секюритизацията на ипотечните заеми. Отговора на комисията е, че тук става дума за национални правомощия и съответно може въпроса да се разгледа в контекста на преработката на правилата, свързани с ипотечните заеми в Европа. Това е нещо невероятно, а именно, че точно тези разпоредби не са били в центъра на данъчното законодателство, законодателството свързано с ипотеките, става дума за потребители, за техните интереси. Не трябва да забравяме, че милиони в Европа имат ипотечни заеми. И на следващо място тук има и по-широк контекст защита на потребителите, ипотеки. В предишно заседание чухме редица петиции от България, свързани с защитата на потребителите и потешното законодателство. Ето още една такава. Ако ще има промяна на законодателството в тази област, би трябвало ние като комисия да се замислим как да обединим всички тези петиции под една шапка и да ги включим в машината за създаване на законодателство, макар че тези петиции засягат различни теми сама по себе си. През последните 5 години бях в комисията по петиции, чухме устни запитвания относно положението в Испания. В пленарна зала имахме резолюция относно испанските ипотечни заеми през последните 5 години. Много добре е, че чухме от вносителите какво се случва в Испания и какво правят националните власти. Благодаря за тази актуална информация. Добре е, че има и добри новини понякога. Е, трябва да признаем, че има и такива, но не можем да затворим вратата сега, защото петицията трябва да остане отворена. Мисля, че би следвало да поискаме доклад относно защитата на потребителите и потешните заеми. И би трябвало да разгледаме различните петиции в тази връзка от различните държави членки и трябва да видим как конкретните аргументи на различните вносители могат да допринесат за подобряване на европейското законодателство. Това може би трябва да се реши на заседание на координаторите. Благодаря, тъй като няма други желаящи да се изкажат от името на политическите групи. Давам думата на господин Аранс за две минути. Благодаря ви. Благодаря ви, че давате възможност да продължим по темата. Искам само да напомня на комисията, че петицията се базира във връзка с програмата на ЕЦБ за количествени улеснения и тези фондове за секюритизация. Ние сме наясно, че прането на пари е престъпление, че ЕЦБ заедно с националните органи се бори срещу това явление. Но има също и престъпления, които се извършват в рамките на големите корпорации. И за това ЕЦБ трябва също да се намеси в рамките на съществуващата рамка в Европейския съюз. От 23 януари 2018 писмото посочва, че не се не става дума за регламент 1024 от 2013 година и че ЕЦБ има задачата да извършва пруденциален надзор. ЕЦБ заедно с националните органи, които са компетентни, трябва да гарантира високо ниво за закрила на потребителите и да допринася за борба с прането на пари. Когато а, става дума а, за из, принудителните изпълнения по отношение на ипотеките, трябва да се разглежда този а, въпрос а, като измама Председателката знае, че е, ви изтича времето, но ви моля да говорите малко по-бавно. Pues decirle que las dos cartas que nos remitió la, la comisión eh, eh, hablan del Говори се за банкова тайна, за запазване на личните данни, е, но искам да кажа, че тук не става дума за нарушение на никакви е, лични данни, това, което искаме, това, което е наше. Регламента за ЕЦБ предвижда банките, които инвестират в ЕЦБ, да информират кредиторите за секюритизацията им. Регламента за секуритизацията от 2017 година се предвиждат марки за регистри и също изисквания към отговорните органи. без това да накърнява правата на лицата и на съответните институции. Ние изискваме да се изпълнят предвидените в регламентите мерки. Също органите, които трябва да действат срещу лошата администриране, да поемат своята отговорност. Освен това, да се даде възможност хората да поискат предоставянето на информация по един стандартизиран начин. Господин Аранс, съжалявам, но не разполагаме с достатъчно време. Давам ви още 5 секунди, за да приключите. Искам само да ви кажа, че в последния регламент по въпросите на секуритизацията и във връзка с договорите за функциониране на Съюза, трябва да се обърне особено внимание на защитата на потребителите и на основните права на европейските граждани. Това съжалявам, че малко просрочих времето си. Благодаря ви много. След като изслушахме вносителите, комисията, както и политическите групи, ще оставим отворена тази петиция. ЕНП поиска становището на ЕКОН. Ние получихме такъв отговор, където се казва, че това е в компетенциите на ЕЦБ, така че няма да информираме отново Комисията по економическите и парични въпроси ЕКОН. Госпожа Киртен поиска на заседание на координаторите да поискаме да се направи проучване относно защитата на потребителите във връзка с ипотечните заеми. Както каза господин Яр, госпожа Киртън, имаме много петиции, които постъпват не само от Испания, но и от други страни. Искаме да знаем по какъв начин вървят нещата, какво не функционира, какво трябва да се промени в законодателството. Освен това, ще изпратим писмо до Министерството на економиката на Испания за да ни информира за новия регламент от 1 януари 2019, номер 2402 от 2017, за създаването на една обща марка във връзка с секуритизацията и да има една рамка, която да е конкретна, да е опростена, прозрачна и стандартизирана по отношение на, стан секюритизацията. И така тази петиция ще остане отворена. Господин Яр поиска в заключение да вземе думата, но това беше предложението на председателството. Всичко това, което каза госпожа председателката е вярно. Нека допълня нещо. Може да запитаме Европейската комисия дали възнамерява да внесе изменения в Европейската директива за ипотеките. Новата комисия е и нов шанс за нас. Доколкото разбирам отговора на комисията, там преобладава мнението, че положението в момента не е особено удовлетворяващо. Ясно е, че са верни констатациите направени до тук, но комисията има правото за законодателна инициатива. Самата тя заявява, че не е удовлетворяващо случилото се до тук. Много е ясно също така и онова, което излагат вносителите на петицията. Става дума за основни права. За това би било добре комисията да помисли по въпроса за внасяне на изменения в директивата. Ако отговорът ти е утвърдителен, то ще сме на една вълна. Комисията има думата. Ние ще направим преглед на директивата така или защото има клауза за преразглеждане. Съответно, дали ще се обсъждат други теми, това ще зависи от оценката, която ще бъде направена. Чудесно. Е НП и комисията казаха мнението си, така че ще оставим тази петиция отворено. Ще предложим да се направи проучване за защита на потребителите във връзка с ипотечните кредити. Също ще отправим запитване към комисията дали възнамява да се измени директивата за ипотеките и кога. Също ще бъдат изпратени писма до Министерството на економиката на Испания и ще поискаме те да ни информират как прилагат регламентите, които бяха посочени, както и за директивата, на директивата по въпроса за ипотечните кредити. Благодаря ви много. Преминаваме към следва, следваща, шеста точка. Това е петиция 91 от 2013, внесена от Серж Грас с френско гражданство от името на Гражданския съюз на дънакоплаците относно прозрачността на ЕЦБ. Струваме се, че вносителят не е в залата, затова ще дам думата на Матео Салто от името на Европейската комисия. Благодаря. Няма нови факти във връзка с тази петиция, откакто дадохме отговор през 2014 година, така че няма какво да добавя към заключенията. Благодаря, казва председателката. Някой от координаторите, някой член на комисията, Петър Яр, госпожа Къртън. Господин Яр, в документите ми е записано, че ако приложим обичайната процедура, би трябвало да приключим по тази петиция, да видим какво ще кажат колегите по въпроса. Не съм съвсем запозната, трябва да призная. Доколкото знам, има писмо, изпратено до ЕЦВ през 2018 година. Не знам обаче дали в нашата комисия е поступил отговор. Нищо в евентуалния отговор в крайна сметка не показва, че трябва да има допълнителни действия, така че мисля, че можем да затворим петицията. След като изслушахме политическите групи и Европейската комисия, можем да решим да бъде закрита тази петиция. Седма точка, петиция 1721-2014 година, внесена от Такис Хаджи Георгио с кипърско гражданство относно изключително високите лихвени проценти, начислявани от банките в Кипър. Вносителят не е тук, за това ще дам думата на господин Марка от Европейската комисия. Благодаря ви още веднъж. Относно отговора, който вече дадохме, трябва да кажа, че правното положение не се е променило, затова нямам нова информация. От економическа гледна точка виждаме, че откакто беше внесена петицията, лихвените проценти по ипотечните заеми в Кипър намаляха. Те сега са малко по-високи от средното за ЕС. За да се направи сравнение, бих казал, че те са малко или много на нивото в Германия. Всички знаят, че определящите фактори са предлагане, търсене, цената на парите, тук се включват естествено и мерките свързани с финансовите отчети по отношение на лошите кредити, нивото на конкуренцията, конкуренцията оценката на риск, когато банката ще даде някакъв заем, възможността този, който получава кредит да си плаща, съпъстващите гаранции, ситуацията в економиката и така нататък. Ние направихме каквото е необходимо, за да увеличим нивото на конкуренция в държавите членки. Не можем да определяме ние лихвите. Опитахме се да подпомогнем заемополучателите. Мисля, че мерките в крайна сметка се оказаха полезни и положението е много по-добро, отколкото беше. Благодаря, господин Питер Яр. Има думата. И аз мисля, че отговорът на комисията е достатъчен. На времето бяхме скептично настроени дадохме възможност Европейската централна банка да кредитира и по-малки предприятия, което доведе до повече конкуренция. Това бе безпредседентна мярка в Европейския съюз. Годишният размер на лихвите в лихвените проценти в Европейския съюз варираше от 2 до 15%. Никаква конкуренция нямаше. Чрез тези наши действия се оживи конкуренцията А що се отнася до конкретната страна, визирана в петицията Кипър, то не мисля, че можем да помогнем на вносителя на петицията. Можем да я затворим и да препоръчаме на вносителя на петицията, ако продължава да има затруднения, да сезира компетентните национални органи. Не знам дали в Кипър има омбудсман или орган по петициите. Онова, което е трябвало да предприеме Европейският съюз, е било вече направено. До някъде успяхме да хармонизираме лихвените проценти. След като изслушахме Европейската комисия и политическите групи, както и след като се запознахме с петицията и обявяваме за закрита ако не възразявате. Чудесно. Преминаваме към петиция 0942 от 2018 година, внесена от Оливер Мърфи с британско гражданство от името на Young European Federalists относно установяването на обща европейска фискална политика. Ако не греша, вносителят не е тук, за това ще дам думата на Европейската комисия на госпожа Лусия Пиано. Благодаря, ще говоря на английски. Благодаря на председателката и на уважаемите депутати. Комисията вижда известни основания в тази петиция, тъй като би трябвало от гледна точка на економиката да има стабилизираща фактор, стабилизираща функция за Европейския съюз комисията предложи регламент, както и една инициатива, позната като Европейска функция за стабилизиране на инвестициите. Има и други инициативи във връзка с последните препоръки. Онова, което се случи в съвета, следва да заявя, не върви в посоката, която би се понравила на вносителя и на депутатите. В бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност не се предвижда разглеждане на подобни въпроси и не се предвиждат реформи. Относно функцията за стабилизиране, трябва да кажа, че дебата не започна изобщо поради различните позиции на държавите членки. Даже за някои тя е тема табу. А що се отнася до общата данъчна основа за корпоративно данъчно облагане, няма ново развитие. Работата продължава но в съвета има страшно много пречки. Благодаря. Muchísimas gracias. Благодаря ви много. Координаторите. Господин Марио Фуаре. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, колеги. Искам да се изкажа в подкрепа на тази петиция. В качеството си на член на движението 5 звезди, както и в качеството си на италянец, не мисля, че може да се продължава по пътя на една обща за всички държави членки парична и фискална политика. Тази политика е вече на 62 години. Постановена е с римския договор. Сега тя трябва да бъде сериозно обмислена. Не бива да гледаме на нея от гледна точка на идеологиите или на игрите, които се играят преди избори. Европейският съюз, ако приложи една такава обща политика, би довел до страдание за всички европейски граждани. А задачата на Европейския съюз е да подобри економическото положение и да постига успех. След договора от Маастрихт, економическата и паричната структура в Европейския съюз все още не са довършени. Изложени са на риска економики в Европейския съюз, които са по-слабо развити. Може да се стигне до много тежки последици за гражданите по линия на основни за тях услуги, като образование и здравеопазване. Трябва да се подсилят процедурите за економическите дисбаланси. Трябва да се обърне много по-голямо внимание на политиките за заетостта. Следва също така да се насърчава конкуренцията в еврозоната, но трябва да се взема винаги предвид суверенитетът на всяка една държава и в пълно съзвучие с демократичните принципи. Не бива да се насърчават данъчните убежища. Трябва да се установи економически и паричен съюз, който да използва, да преразпределя по адекватен начин ресурсите си, за да се бори срещу социалните дисбаланси. Господин Яр, трябва да оставим отворена тази петиция, защото Става дума за един изключително интересен, изключително сложен политически процес. Малко са арогантни държавите членки, а между другото, те всички са равни. Изказалият се преди мен колега каза, че гражданите ще понесат последиците и не мисля, че трябва да се стига до това. По време на много тежката финансова криза, упоменавам критериите за стабилност, то попитахме Европейската комисия защо не е забелязала своевременно, че някои държави членки са били пред пълен финансов крах. Ами не го е забелязала комисията, защото не е разполагала с необходимите данни. Трябва да има обмен на данни, трябва да има конкуренция, следва също до някъде да се хармонизира и данъчната система. Не бива да се стига до онова, до което се стигна по време на голямата криза, а именно до засягането на обикновените хора. Темата е сериозна. Трябва да се справим с арогантността на държавите членки, отчасти и на националните парламенти. В Германия, например, не се предоставя подробна разбивка на федералния бюджет. Има много голяма съпротива срещу това. Петицията, според мен, може да е повод за принципно разискване. Затова и не искам да я затваряме, тъй като трябва да се поведе такова принципно разискване, включително и с държавите членки. Странно е съотношението на силите в момента. Парламентът и комисията смятат, че трябва да има промени, а държавите членки се противят. Нека продължим работата по тази петиция. Не знам дали следва да сезираме ресорната парламентарна комисия. Вероятно тя е била вече сезирана. Нека продължим работа по петицията, за да продължат и дебатите по темата. Вероятно е да са ни необходими доста години за това, но не бива да приключваме по тази петиция. Винаги, когато се стигне до тежка криза, се кълнем в взаимна вярност. В момента, в който се преодолее кризата, забравяме за това. Бяха упоменати и данъчните обежища и тук трябва да се направи нещо, за да има справедливост в Европейския съюз. Госпожа Къртън, съвсем накратко. Общо взето подкрепям всичко отказаното от Петър. Това се случва много рядко в комисията. От гледна точка на нашата група темата е изключително важна. Мисля, че отговора на комисията намекна, че има ожесточен дебат между парламента и съвета, не на последно място. В тази връзка мисля, че е много важно петицията да остане отворена и съответно още веднъж да я препратим към съответната ресорна комисия. Надяваме се, че в съвета нещо ще се случи и ще има търсене на една по-солидарна политика в бъдеще. Благодаря ви много. След като изслушахме политическите групи, Европейската комисия, тази петиция ще остане отворена. Ще поискаме информация в писмен вид от Европейската комисия. Ще разгледаме отново, което получим такава информация от комисията. А също ще поискаме становището на Комисията по економическите и парични въпроси. Следващата точка е номер 9, петиция 0645 от 2017 година, внесена от Марк Смет с белгийско гражданство относно предполагаема незаконна конкуренция на белгийския пазар на вино и алкохолни напитки поради увеличение на акцизите. Дали господин Смец е тук? Да. Разполагате с 5 минути, за да изложите вашата петиция. Tenemos al señor Smets. Господин Смец тук ли е? Не. Но, но. Няма го, така ли? Тогава ще дадем думата на Европейската комисия на господин Колин Дрискол. Благодаря. Добър ден на всички. Благодаря за поканата. Радвам се, че мога да представя позицията на комисията спрямо тази петиция. Вероятно знаете, че става дума за различните неколкократни увеличавания на акцизите от страна на Белгия. Вносителя твърди, че това увеличаване води до ущърп за малките търговци, дребните търговци. Според вносителя се стига до нелоялна конкуренция, защото в крайна сметка се стига до възможност да се купува алкохол в други държави членки с по-ниска акцизна ставка. Има общи правила за акцизите в Европейския съюз, но правилата са свързани с известни проблеми. В този случай минималните ставки на акцизите за алкохолните напитки се определят в директива 9284. Тази директива е прията през 1992 година, когато беше дадено началото на единния пазар. Казва се там, че правилата са свързани с специалната законодателна процедура, т.е. трябва да има гласуване в съвета, което да е по силата на принципа на пълното единодушие. В допълнение към това рамковото законодателство, самата директива определят хармонизирани минимални ставки, но не и максимални ставки Това означава, че държавите членки имат право да прилагат акцизни ставки над минималните по свое осмотрение. В продължение на много години това доведе до голямо различие в акцизите, които се налагат на алкохолните напитки. Искането на вносителя да хармонизираме изискванията. Искам да кажа, че в миналото сме се опитвали да хармонизираме не минималните ставки, а по-реалистичните ставки спрямо тези, които бяха въведени през 1992 година. Естествено, тук инфлацията си е казала думата. Комисията направи предложение през 2006 година и много държави членки го подкрепиха, но нямаше пълно единодушие. Имаше държави членки тогава, които по силата на своите национални съображения избраха да не подкрепят предложението. Съответно, комисията оттегли своето предложение през 2015 година. То просто престояваше някъде. Междувременно не се стигна до сближаване между държавите членки, що се отнася до ставките, които те налагат на алкохолните напитки. Разбираме, че положението не се е променило. А що се отнася до нелоялната конкуренция, злоупотребата с придобиването на алкохолни напитки в други държави членки, както го очертава вносителя, през декември 2017 година съвета призова комисията да преработи законодателството относно продажбите от разстояние и дистанционните продажби на алкохолни напитки. Целта беше да се премахнат недостатъците в системата и възможностите за злоупотреби. С други думи, хората да купуват алкохол от понякога незаконни вносители или производители. Ние през октомври 2018 година започнахме едно проучване относно членове 32 и 36 за какво става дума? За законодателството, което засяга общите ставки на акцизните ставки, основните ставки по акцизното законодателство. В крайна сметка стигнахме до заключението, че има различни виждания, различни тревоги и разбрахме, че има и други, които биха подкрепили вносителя. Но по-настоящем трябва да знаете, че комисията просто замества. Благодаря. Има ли изказвания от името на политическите групи? Не. Не. Господин Яр, Смешно ми става, защото това е толкова типично за евро... държавите членки. От една страна действат принципите на вътрешния пазар, от друга страна има минимални прагове за акцизите. Някои държави членки многократно увеличават този праг, защото това е допустимо. Така се стига до пречки пред търговията, което не е допустимо на вътрешния пазар. Ако искаме да не се стига до това, трябва да хармонизираме системата. Знам, че комисията работи по въпроса. Поглеждам към колегата. Бих могъл да обоснова и двете решения затваряне на петицията или да я оставим отворена. Бихме могли да я затворим, тъй като определянето на размера на данъците спада към компетенциите на държавите членки. Но от друга страна, в момента комисията работи по подобряване на хармонизирането. Поглеждам към председателката. Нека тя реши. Какво смята колегата Картандарник? Има аргументи и за двете решения. Да затворим петицията или да продължим по нея. Ако продължим по нея, то би трябвало да изискаме от комисията, в момента в който разполага с нова информация, отново да постави петицията на дневен ред. Благодаря. Съгласна съм, че това е типичният случай – където имаме минимални ставки и след това има големи различия между държавите членки над тези минимални ставки. Съответно, за някои хора това оказва негативно въздействие. Те имат своя бизнес и той страда. Чух отговора на комисията. Мисля, че е изключително положително, че вносителя е участвал в процеса на консултации – и мисля, че в този случай би трябвало да затворим тази петиция. Ако в бъдеще обстоятелствата позволят, можем да отворим петицията, но в контекста на тази конкретна петиция, мисля, че вносителите са, са били чути. Мисля, че те трябва да се обърнат към белгийските власти и към белгийското федерално правителство. Чудесно, благодаря ви много, тъй като двамата координатори са съгласни. Тази петиция ще бъде за... закрита. Преминаваме към 10-та точка. Петиция 1190 от 2018, внесена от Григор сервис френско гражданство относно данъците върху вноса на електрически велосипеди от е, Китай. Носителят не е в залата, За това ще дам думата на комисията на господин Харалд Шмидт. Добър ден! Става дума за въвеждането на антидъмпингови мита върху вноса на електрически велосипеди от е, Китай. В проучванията си комисията взе предвид аспектите свързани както с държавните помощи, така и с антидъмпинговите мита. Нека се спра върху два момента. Какво предприе комисията и защо го предприе? В този случай комисията извърши проучване във връзка с държавните помощи и антидъмпинговите мита върху вноса на електрически велосипеди от Китай. Направихме го по искане от сектора. Разговаряхме с производителите, износителите, вносителите, както и ползвателите на електрически велосипеди. Всички те имаха възможност да се включат и активно се възползваха от нея. Проучванията ни ясно показаха, че китайските износители извършват дъмпинг, получават държавни помощи, което пък е в ущърп на европейските производители и вносители на електрически велосипеди. На базата на действащото законодателство бяха въведени в резултат от това антидъмпингови мита. Защо предприе комисията това? Става дума за субсидиран внос, който изкривява конкуренцията в Европейския съюз. А европейските производители имат правото да пласират продуктите си на пазар, където не е нарушена конкуренцията. Такива са и правилата на СТО. Антидъмпинговите мита в случая не ограничават конкуренцията, не ограничават и избора за потребителите. Нещо повече, те могат да са економическата основа за жизнеспособността на сектора в бъдеще. Електрическите велосипеди внасят много важен принос по темата за електрическата мобилност в Европейския съюз. Става дума за пазар, обхващащ няколко милиона електрически велосипеда, които се използват в момента в Европейския съюз. Те значително допринасят за постигането на екологичните цели на съюза. Сенина Киртън. Примера Сенина Киртън и... Госпожа Кертен, След това господин Яр. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията. Моя опит в Комисията по международна търговия на Европейския парламент показва, че има много различни проучвания относно антидъмпинговите мерки, които би могла да предприеме комисията. Има различни проучвания и изследвания. Търси се възможността за мерки, които биха гарантирали равнопоставеност. Това го каза и представителя на комисията. Във всеки индивидуален случай винаги има някой в ЕС, който е отрицателно засегнат от антидъмпинговите мерки. Ситуацията никога не е черна или бяла, затова мисля, че ако трябва да сме справедливи, трябва да оставим петицията отворена и да позволим допълнително разглеждане на петицията в зависимост от това какво ще се случи с мерките в течение на времето. Трябва да имам възможност да дадем и бъдещ отговор на вносителя. Затова аз лично, доколкото разбрах, комисията ясно казва, че антидъмпинговите мерки са съразмерни и справедливи. Но знаете, винаги ще има хора, които ще бъдат засегнати. Затова мисля, че петицията трябва да остане отворена и ако се появи и ново искане или информация от страна на вносителя, можем да предвидим ново обсъждане. Трябва малко да наруша хармонията. Използвайки същите аргументи като комисията, бих стигнал до заключението, че можем да приключим по тази петиция. Комисията е провела необходимата процедура, въвела е антидъмпингови мита, така че бихме могли да приключим по петицията. Обикновено се ядосваме, защото тези процедури траят много дълго. Американският президент е по-бърз в това отношение. Публикува съобщение по Твитър, след което въвежда антидъмпингови мита. А комисията провежда надлежната процедура. Но доколкото разбирам, вече се предприемат антидъмпингови мерки, така че можем да приключим по тази петиция. А ако проблемът продължи да е на лице, можем да препоръчаме на вносителя отново да ни сезира с петиция. Бихме могли обаче сега да приключим по петицията тъй като са били предприяти съответните действия. Дали е това? Е, от гледна точка на хармонията, какво мога да кажа? Ако погледнем антидъмпинговите мерки, наистина е направено сериозно проучване. Трябва да се признае обаче, че антидъмпинговите мерки помагат, но винаги има хора, които да са отрицателно засегнати в Европейския съюз. Ако ще затваряме петицията, то бих препоръчала с затварянето да осведомим и вносителя, че сме я затворили, но да оставим възможност вносителя да предостави нова петиция, ако положението се промени. По този начин ще покажем, че е, антидъмпинговите мерки не са за винаги. Ако положението се промени, да се надяваме, че в крайна сметка ще има по-голяма равнопоставеност, е, може да има и ново развитие на нещата. Да се надяваме, че ще има промяна в бъдеще. Хармония. Аз обичам да има хармония между господин Яр и госпожа Киртън. Мен ми хареса, когато комисията в а, своето становище каза, че предвижда евентуално във всеки един момент преразглеждане на базата на първоначалното решение антидъмпинг. Кога обаче да се поиска а, тази временна мярка. Вече измина доста време. За това можем да решим дали да закрием или да оставим отворена тази петиция. Нека да оставим отворена. Ако до една година не бъде внесена нова петиция или вносителят на тази петиция не е поискал нищо ново, тогава може да поискаме на базата на решение на координаторите автоматично да бъде затворена тази петиция. Ще процедираме така. Благодаря ви много. 11 точка. Петиция номер, номер 0328 от 2016 година, внесена от Серж Люкео с френско гражданство от името на Юнион Регионал Солидар де Британ, подкрепена от 12 подписа относно излагането на сълскостопанските работници на пестициди. А, господин Серж Люкео е тук, тъй като това е една конститу... Е, петиция. Разполагате с 5 е, минути. дали само един от вас желая да се изкаже е, или няколко души. Ако сте двама, всеки ще разполага с по 2 минути и половина и ще разполагате общо с 2 минути като заключение. Може да си ги разделите едно на едно. Започваме с първият оратор. Благодаря, госпожо председател. Ние сме на трети път тук в Комисията по петициите и бихме искали да изслушаме мнението на комисията след като беше представен отговор на Министерството на селско стопанство, така че ние бихме предпочели Европейската комисия да се изкаже преди нас. Добре, ако тогава не възразявате, ще дам думата на Европейската комисия. А Андрю Олн Грифиц от името на комисията има думата. Благодаря актуална информация относно случилото се от последното обсъждане на петицията през април, ако не се лъжа. На първо място, проблемите, които излагат вносителите, са свързани с безопасността на работниците и е, различните продукти за растителна защита. Тук е, има хора от ГД Етос е, да отговарят по въпросите за безопасност на работниците. Първо искам да засегна одитните доклади от страна на Франция относно устойчивото използване на пестициди. Този доклад сега е публично достъпен на страницата на ГД Санте. Там се вижда и отговор на френските власти. След като разговаряхме няколко пъти с тях, Франция въведе удовлетворителен план за действие той отчита и разпоредбите свързани с устойчивото използване на пестициди. Предвиждат се действия в началото на 2020 година. Ще следим дали френската страна прилага разпоредбите, както обещава, че ще направи. А относно конкретната тема, повдигната от вносителите, излагането, отравянето на, на работниците а, с пестициди и застрашаването на тяхната безопасност. От последния разговор насам с френските власти трябва да кажа, че получихме адекватна реакция от страна на трудовия орган във Франция. Ние се обърнахме и към Министерството на земеделието във Франция. Искахме да получим пояснение, защото имаше сериозни разминавания. Отнени доста време да получим този отговор. Три месеца. Най-накрая се намеси постоянното представителство на Франция и тя поиска такава ответна реакция. Тя беше получена на 17 октомври. Нашата предварителна реакция показва, че там има адекватна информация и съответно можем да заключим, че е направена достатъчно добра оценка. Ако ние приемем в крайна сметка, че отговор е адекватен, ще внесем пред вас писмена информация това е което мога да кажа. А... Ще дам думата и на господин Жан Уилям Евелин от името на Комисията по заедостта на Европейския парламент. Благодаря. Що се отнася до безопасността и здравето на работниците, този въпрос се повдигна, когато започнахме обсъждане на тази петиция. Трябва да кажа, че напълно подкрепяме колегата от сферата на здравеопазването. В момента оценяваме информацията, която е поступила от френския орган по безопасност на труда. Има европейско законодателство и то не е малко. Става дума за минимални изисквания. Държавите членки могат да приемат по-строги мерки. Прилагането на законодателството естествено в ръцете на самите държави членки. Както беше казано обаче, и ние оценяваме информацията, която ни е предоставила френската държава. Благодаря. Благодаря ви много. Сега давам думата на вносителята. Благодаря, госпожо председател. Това, което констатираме е, че Франция, когато става дума за декларация, е чудесна. Когато става дума за прилагането на европейските регламенти и директиви, има разминаване. Това, което констатираме от месеци е, е че има множество заведени дела в съдилищата, в административните съдилища също, също в Държавния съвет. Става дума също за юрисдикцията на френската държава но Европейската комисия не изготви точен доклад, както беше в случая с директивата относно устойчивото използване на пестициди. И докато това не стане, бихме искали тази петиция да остане отворена. Вторият носител има думата. Благодаря, госпожа председател. Искам да се присъединя към колегата Серж Люкео. От последния път, когато бяхме тук, имаме данни, които не бяха на лице през март миналата година. Имаме данни, които са смущаващи, които са изготвени от орган във Франция, който се занимава с оказване на защита на селските стопани. По една патология само имаме 2600 случая годишно, например, засегнати от Паркинсон, също има и много засегнати от свръхчувствителност към химически продукти, които страдат от различни неврологични заболявания или ракови заболявания, които не са признати за професионални заболявания. Предвид на обемът на пестициди, които се използват, прилагат пестициди, констатираме, че има много по-често излагане на ползвателите, както и на унези в съседство с тях въпреки че дозите могат да намаляват, но засегнатите се увеличават. Селскостопанските работници са все по-засегнати, не само те. За това тази петиция е много важно да остане отворена. Ние бихме искали засегнатите да бъдат защитени, да получат обещетения както и да се има предвид, че след като френските власти не си вършат работата, за да защитят гражданите, тогава трябва да бъдат подложени на наказателно преследване. Трябва да се следят данните които са силно смущаващи. И аз знам за какво говоря. Мисля, че не трябва да се представят нещата превратно. След като ние сме тук, ние искаме да кажем въпросът за пестицидите да бъде разрешен, тъй като се намираме в ситуация по отношение на пестицидите, която поне да е на същото ниво, както проблема с азбеста. Благодаря ви. Сега от името на парламентарните групи. Госпожа Майстри има думата. Благодаря, госпожа председател. Аз се запознах с доклада, свързан с петицията, след като изслушах комисията, както и вносителите по тази толкова важна тема. Това се казва и от експертите. Освен това има множество европейски е, директиви по тази тема. Е, всичко, което е свързано с е, пестицидите, е свързано с здравето на хората. За това ние считаме, че това е въпрос, на който трябва да се обърне специално внимание. След като изслушах мнението на комисията, въпреки че многократно се поискат от нея доклади на всеки три месеца, все още не е успяла да предостави нужната информация или пък информация все още не е поступила от френската администрация. За това трябва да остане отворена тази петиция, за да се изясни ситуацията и да се обърне внимание на хората, които са засегнати от тези химически препарати, тъй като има много заболявания, които са пряко свързвани с използването им. Това е също и въпрос на опазване на здравето на хората като цяло и на околната среда. Ние бихме искали да се продължат разследванията, за да се изясни ситуацията изцяло. Благодаря ви много. Господин Кънев има думата. Благодаря. Положението е пределно ясно. Няма никакво съмнение, че петицията трябва да остане отворена. Направеното проучване показва, че проблема е много сериозен. Може би трябва да приканим комисията да направи едно по-ефикасно и по-бързо разследване. По-настоящем нещата отнемат твърде много време. Съответно, възникват и по-големи рискове. Ето ги хората. Тук са при нас. Те имат много сериозни опасения и имат сериозни основания да се опасяват. Затова би трябвало да оставим петицията отворена и да поискаме да се действа по-бързо. Много ви благодаря. И в заключение за две минути давам думата на вносителите. Благодаря, госпожа председател. Мисля, че всичко беше казано. Ние сме установили, че Европейската комисия, Европейския парламент, чрез текстовете, които са публикували по отношение на регламентите, ги е грижа за опазване здравето на населението. Но Европейския парламент също трябва да следи как се изпълняват директивите, които се приемат. В много от френските юрисдикции има заведени дела, защото има сериозно екологическо и здравно въздействие на използването на пестициди. Това е истинска драма. Затова Европейската комисия, Европейският парламент, Комисията по петициите трябва да окажат натиск върху френските власти, за да направят повече за опазване на общественото здраве. Вторият носител има думата. Благодаря, госпожо председател. Само няколко секунди ще ви отнема. По отношение на Франция се изисква тя да покаже воля да раздели продажбата на тези продукти, тяхното използване, тези пестициди, както е известно, имат висока добавена стойност за предприятията. Знае се много добре, че няма желание за намаляването им, тъй като има кооперации, както и частни лица, които имат интерес да продават тези изключително опасни вещества. Необходимо е системно и редовно да се предлагат альтернативни възможности е, за замяна на пестицидите в селското стопанство. Ние обаче сме още доста далече до намирането на альтернативи. И а, е, друг е, е въпросът свързан с а, а, обема. Ако не се обърне внимание на това, нещата няма да се променят защото тук става дума за нашето здраве, за здравето на нашите деца и внуци. За нас това е една битка. Ние искаме да заявим, че е възможно да има и по-друг вид селско стопанство, ако има желание за това. Благодаря ви много. Благодаря на вносителите, след като изслушахме Европейската комисия, както и изказалите се от името на политическите групи, решаваме да оставим отворена тази петиция. Ще поискаме френските власти, ще им напомним отново, чрез постоянното им представителство, да продължат да информират Комисията по петициите за ситуацията и за предприятите действия. Освен това, искаме от Европейската комисия също да продължи да информира Комисията по петициите за последващите действия и да ни предостави детална информация. Комисията НВ също работеше, но искаме Европейската комисия да ни информира за последващите действия защото тук става дума за здравето на хората. Благодаря много и на вносителите за това, че бяха тук. Преминаваме към 12-та точка. Това е петиция 060 от 2017 година, внесена от гражданка с германско гражданство, подкрепено от два подписа относно неприлагането от германските органи на регламент 1069 от 2009 година по отношение на неотговарящо на изискванията съоръжение за биогаз в Швебиш Хал. Ще дадем думата на представителя на Европейската комисия от Генерална дирекция Санте Алф Екберт Фуесел. Благодаря, госпожо председател. Добър ден. В петицията се говори за едно съоръжение за биогаз в Швебишхал. Вносителя смята, че одобрението е дадено в разрез с регламент 1069-2009. Преди тази петиция, през 2017 година, разгледахме жалба с подобен характер, основаваща се на същите факти. След като направихме проучване, случая беше приключен, тъй като има много случаи в комисията разглежда случаи, в, в които държавите членки систематично не прилагат европейското законодателство. В този конкретен случай обаче комисията не може да предприеме действия или да оценява конкретен случай, защото по този начин ще се накърни разпределението на правомощията между комисията и държавите членки, що се отнася до прилагането на европейското законодателство. След искане на Комисията по петиции в началото на 2019 година по този въпрос, Европейската комисия изпрати писмо до Германия през месец юли. Там се иска германските власти да изискат от компетентните органи да дадат допълнителна информация по случая. За съжаление, трябва да ви осведомя, че до сега още не сме получили отговор от Германия. Вече заявих, че ние разглеждаме по-систематични случаи. Нека да ви напомня, че според е, информацията, с която разполагаме в нашата бази данни, има повече от 6000 инсталации за биогаз, които са одобрени по силата на регламент 1069 в Германия. Повече от половината са в Баден-Вюртенберг. Всеки случай на грешки, ако мога така да се изразя, или ам, недостатъци, е, създава проблеми. И не би трябвало да има нито един случай на неспазване на законодателството. Но мисля, че отделните случаи трябва да бъдат разгледани и сведени до вниманието на компетентните органи в германските провинции или като цяло пред държавата, пред Германия. Ние наблюдаваме прилагането на европейското законодателство, що се отнася до животински странични продукти – и по отношение на Германия. Всеки път посочваме с пръст систематичните недостатъци при прилагането на законодателството. Това е което мога да кажа. Прикаваме вносителя да потърси различни начини, други начини за решаване на проблема в рамките на Германия. Благодаря ви. Има ли желаящи да се изкажат от името на политическите групи? Госпожа Местри. Действително, трудно е да определим позицията си, след като нямаме доклад, дори на техническо ниво, което да ни позволи да получим достатъчна информация, за да видим дали става дума за нещо, което реално се случва Ние можем да поискаме да ни се предоставя информация, защото не можем да действаме като Европейска комисия, нито ние, нито Европейската комисия можем да действаме без информация. За това може да се координира малко повече тази а, петиция. Все още не сме получили отговора на отговорните а, германски органи. Благодаря ви много. Предложението на председателството е да остане отворена тази петиция. Ще изпратим писмо до отговорните национални органи, за да ни предоставят отговор, защото, както каза заместник председателката на нашата комисия, нямаме отговор на националните органи, а без това не сме в състояние да вземем решение. Затова не можем да закрием тази, дису... тази петиция. За това ще изпратим писмо до компетентните национални органи. Междувременно тази петиция ще остане отворена. Преминаваме към 13 точка Петиция 0248 от 2019, внесена от Бенедето Робетос на италианско граждано относно възражение срещу изграждането на инсталация за обесоляване на водата, която се да осигурява самостоятелно водоснабдяване на остров Елба. Вносителят не е тук, затова давам думата на комисията от Генерална дирекция ЕНВИ на господин Йоанис Кавадас. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, госпожи и господа. Благодаря за възможността да се изкажам. Вносителят на петицията твърди, че изграждането на съоръжение за обесоляване на вода на остров Елба в Италия ще доведе до екологични проблеми. Запознахме се с петицията. На базата на представеното в нея се върнахме на разпоредбите в директивата за водите както и директивата за ОВОз, оценка на въздействието върху околната среда. Що се отнася до първата директива, извинете, директивата за Натура 2000, си зададохме въпроса дали зоната е зона по Натура 2000. Отговорът е не. Твърди се, че изграждането на съоръжението може да окаже въздействие върху бреговата линия, тук се консултирахме с рамковата директива за водите. Доколкото знаем а и доколкото сме запознати с плана за управление на речните басейни на Италия, то италианските органи не са отправили сигнал към нас. Ако съоръжението е разположено близо до бреговата линия, то вероятно отпадните материали от пречистването на водата биха могли да попаднат в морето, но доколкото знаем, съоръжението ще бъде изградено на 3 до 5 км от бреговата линия. Предвижда се също така да се а, и разреди отпадната течност. Доколкото разбираме също така, съоръженията за обесоляване на вода не са включени в приложение 1 или 2 на директивата за ОВОз. Държавите членки обаче винаги могат да приложат по-строги правила, що се отнася до ОВОз на национално равнище. Така че нищо не спира компетентните органи в Италия да извършат оценка на въздействието върху околната среда, ако такава не е била извършена до сега. Стигнахме до заключението на базата на информацията, с която разполагаме, че би било най-добре вносителят на петицията първо да се обърне към местните и регионални компетентни органи в Италия, за да получи повече информация за това съоръжение – и да се опита да намери решение на местно равнище. Ако има проблем или пък би могъл да възникне в бъдеще проблем, то тогава той може да сезира органите на европейско ниво. Много добре, благодаря ви. Има ли желащи от името на политическите групи? Господин Кънев има думата. Благодаря ви. На базата на петицията и на информацията, с която разполагаме, не мисля, че следва да се намесват европейските институции. Вероятно, по вина на вносителя на петицията не е била предоставена съществена информация. От друга страна, разполагаме и с има и някои специфични фактори на местно ниво, които не можем да преценим тук на европейско равнище, така че препоръчвам да приключим разглеждането по пети... на петицията. Има ли други, желаящи да се изкажете? Госпожа Майса, да, трябва да вземе позиция. Е, липсва обаче въздей... оценка на въздействието върху околната среда. Мисля, че не трябва да я закриваме, докато не се изясни малко повече ситуацията. Госпожа майстра иска закриване или не? Не, не съм се изразила правилно. Бих искала комисията да, да поиска допълнителна информация от вносителя, например ОВОС да има защото може да има действително негативно въздействие на тази инсталация върху зоната. Поне да поискаме да предостави повече информация преди да се закрие петицията, да се получи повече информация. Много добре. Добре, ще я оставим отворена, но с определен кратък срок, тъй като няма оспорване от страна на вносителя. Ние ще поискаме от него допълнителна информация. Ще ми определим срок в писмото, което ще му изпратим и ще вземем решение на заседание на координаторите. Преминаваме сега към 14-та точка. Става дума за последната петиция за днес. Петиция 0076 от 2019, внесена от Мануела Джакомини с италианско гражданство от името на Фундация за хуманно отношение към животните относно ферми за кръв и серумен гонадотропин от бремена кобила ПМСГ. Вносителката е тук. Разполагате с 5 минути, за да изложите своята петиция. И след като изслушаме комисията и политическите групи, ще ви те още 2 минути за заключения. Благодаря ви много, госпожо Гуртнер. Госпожа Гуртнер, нали? Да, имате думата. Благодаря за тази възможност да участвам в днешното ви заседание. Работила съм за Фундацията за хуманно отношение към животните. Извършвам и проучвания за така наречените ферми за кръв в Уругвай и Аржентина от 2015 година насам. В тези ферми се взема кръв от бременни кобили, за да се извлече хормонът серумен гонадотропин. Той се използва в Европа за повишаване на ръждаемостта сред селскостопанските животни. Uh, Не мога да се справя с дистанционното от тук. Не мога да сменя слайда. Ще имам нужда от помощ. This one, huh? Um, one of the main welfare concerns един от основните фактори, които будят тревога от гледна точка на хуманното отношение към животните е, че се използват неопитомени кобили, които не са свикнали да бъдат третирани от хора. Освен това, често и в голямо количество, до 10 литра на седмица, се взема кръв на кобилите, което води до изтощение. След известно време, след като спадне нивото на кръв в организма им, системно се абортира плодът, за да могат да бъдат оплодени кобилите отново. Обикновено кобилите са оставени без лечение, ако са болни или ранени, страдат и умират без да се прилага евтаназия. No, no, it's too far. It's kind of sorry, working if we can go to the third slide, please. Може ли да отворим на третия слайд? Проучванията ни от 2018 година показват, че положението не се е подобрило в рамките на 3 години. Поради ред причини не смятаме, че реално може да се постигне подобрение. Първо, във фермите за кръв се отглеждат хиляди кобили. Би било много скъпо и времеемко да бъдат опитомявани всичките, за да може да им се взема кръв без да се използва насилие. Освен това, абортите отвояват печалбите, тъй като кобилите могат да бъдат оплождани по два пъти годишно. Освен това е почти невъзможно ефективно да се осъществява надзор върху кобилите, тъй като те биват държани в отдалечени гори и на отдалечени полета. Нека ви покажа един кратък видеоматериал. Вносът на серумен гонадотропин от Южна Америка трябва да бъде преустановен, тъй като явно има нарушение на законодателството на Европейския съюз за животинските странични продукти. Като се има предвид лошото състояние на кобилите и жестокото отношение към тях, то е ясно, че няма ветеринарен контрол нито пък се осъществява контрол върху фермите от страна на националните органи. Ако се спре вносът, това ще бъде в съзвучие с правилата за ГАТ от споразумението на СТО. Съгласно член 20 трябва да се предприемат мерки за опазването на обществения морал, както и за опазването на човешкото здраве и здравето на животните. Вече Европейският съюз е въвеждал подобни забрани на базата на същия този член от ГАТ. Призовавам Европейския парламент да работи за забрана на вноса на серумен ганодотропин от Южна Америка. Два милиона граждани са се подписали под петиция, в която изразяват своята загриженост във връзка с обществения морал. Освен това, явно се извършват нарушения и на законодателството на Европейския съюз. Освен това, има вече и синтетични альтернативи на серумния гонадотропин, които са на разположение на европейския пазар. Благодаря много на вносителя. Сега от името на политическите групи, кой желая да се изкаже – не, всъщност, извинявам се, първо Европейската комисия. Господин Станислав Ралчев има думата. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, почти добър вечер на всички. Комисията е наясно с загрижеността във връзка с евентуално нехуманно отношение към конете в фермите за кръв в южноамерикански страни. Комисията поддържа връзка с вносителката на петицията под формата и на размяна на писма. Но всякакви стандарти за хуманно отношение към животните, налагани от наша страна спрямо наши търговски партньори, трябва да са и в съзвучие с правилата на СТО. Международната търговия с животински странични продукти се извършва по силата на правилата на Техническия комитет на СТО и на санитарните и фитосанитарните разпоредби. Законодателството на Европейския съюз за хуманно отношение към животните е приложимо само на територията на Съюза. Нямаме средства, с които да налагаме изискванията по това законодателство спрямо трети страни, що се отнася до животинските продукти и страничните такива. Партньорите ни от трети страни трябва да спазват в случая правилата на СТО. Не възнамеряваме да спрем вноса на серумен гонадотропин от Южна Америка, но смятаме, че страните от региона трябва по задоволяващ начин да спазват международните стандарти за хуманно отношение към животните. Комисията поддържа тясна връзка с Международната фундация за хуманно отношение към животните с цел по-ефикасно прилагане на тези стандарти. Uh, Госпожа Къртен Дарлинг, благодаря на вносителя. Много хора в Европа подписаха петицията, така че действително много е трудно човек да остане безучастен, гледайки това видео за начина по който се третират кобилите в Уругвай и Аржентина. Имам въпрос към Европейската комисия. Неодавна сключихме споразумение Европейски съюз, Меркосур. Това търговско споразумение обхваща и двете държави. Това търговско споразумение има доста пространна глава, посветена на санитарните и фитосанитарни въпроси би било разбираемо за европейските граждани да се вълнуват от факта, че при използване, при задълбочаването на търговските взаимоотношения ние използваме тази рамка, в случая рамката за търговски взаимоотношения с Меркосур, за да обърнем внимание на хуманното отношение към животните. Това е важна част от отношенията с тези страни. За това би било интересно за нас да разберем дали този въпрос е повдиган по време на преговорите по сключване на търговското споразумение с Меркосур. Ако не, защо не е направено? Като комисия по петициите бих искала да изпратим тази петиция до комисията по международна търговия и да зададем тези въпроси във връзка с отношенията ни с латиноамериканските държави и като последваща мярка да поискаме да се обсъдят евентуални предложения на тази комисия за забрана за внос. Знаем, че това не е лесно. Има дълги политически кампании Нещата не могат да станат от днес за утре, но сега, когато говорим за задълбочаване на отношенията ни с тези страни, това е въпрос, който трябва да бъде поставен в контекста. Ще дам думата на Европейската комисия, за да отговори на въпроса, поставен от Киртан Дарлинг относно търговското споразумение с Меркосур. И съм съгласен с колегата. Давам думата на комисията. Благодаря, че ми давате думата. Благодаря за въпроса. Що се отнася до търговските преговори, е, ние трябва да се консултираме с Генерална дирекция по търговските въпроси. Но искам да напомня е, за стандартите, свързани с хумарното отношение към животните. Нямаме правно основание да ги налагаме като условия за внос, но преговорите е двустранен процес и другата страна на този, тази процес трябва също да е съгласна да се подобрят стандартите за хуманно отношение към животните в подобен тип споразумения. Това е което мога да кажа. Давам думата на госпожа Еви. Благодаря ви, госпожо председател. И аз искам да се изкажа за да благодаря на вносителката на тази петиция. Благодаря и, че постави на дневен ред една тема, при която наистина става дума за ужасяващи неща. Няма друга възможна формулировка. Десетки хиляди бремени кобили биват подлагани на жестока процедура за извличане на кръв с цел извличане на серумния гонадотропин, който пък се използва за интензивно животновътство в Европейския съюз. Това варварство се извършва в тъй наречените ферми за кръв. Многократно биват оплождани кобилите, многократно трябва да абортират след което биват убивани. Въпреки, че има синтетични альтернативи на цялото това безполезно, ненужно страдание. Това дава възможност на фармацевтичната индустрия да реализира печалби в размер от милиони, без Европа да си мръдне пръста. Постоянно се твърди, че що се отнася до това, което се случва в трети страни на американския континент, няма какво толкова да направим. Но има какво да се направи. Фермите, които извършват износ, трябва да бъдат предварително одобрени. А реално не се прилага тази процедура не се извършва и никакъв ветеринарен контрол в фермите. Погрешно е да се смята, че е допустимо да се мъчи една кобила през целия живот, за да се извлече от нея един серум, чиято единствена цел е да се повиши плодовитостта и в крайна сметка производителността на животни, които в крайна сметка биват убивани. Това е против европейския морал, против онова, което искат европейските граждани. Многократно сме изисквали от комисията да забрани вноса на този серум от Южна Америка. Обърнах се с такова искане и в писмото си до комисар Андрю Кайтес. Отговорът на комисията неизменно е бил не. Също като вносителката на петицията смятам, че парламентът трябва да настоява за забраната на вноса на това вещество към Европейския съюз. Само така може да се сложи край на тези ферми за кръв, където се извършва насилие и се сее смърт. Искам да продължи работата по петицията. Тя трябва също така да бъде предоставена и на смесената група по въпросите на хуманното отношение към животните. Съгласна съм с колегата Къртън Дарлинг. Добре е да бъде уведомена и Комисията по международна търговия. Тя трябва да хвърли повече светлина върху търговските ни взаимоотношения с Южна Америка, включително и по линия на споразумението с Меркосур – би ми се искало координаторите на комисията по петиции да отправят въпрос с искане за устен отговор, така че парламентът категорично да настои за забрана върху вноса. Има възможности за налагането на такава забрана и ние трябва да се наложим за нея. Господин Кънев? Не? Добре. Тогава дам думата в заключение на вносителката за две минути. Искам да благодаря на всички депутати, които оказаха подкрепа на тази петиция. Ние поддържаме непрекъснат контакт с Европейската комисия по този въпрос от 2016 година. Комисията винаги е отговаряла на писмата ни, но често тези отговори бяха недостатъчни, неудовлетворителни. Също искаме ЕФСА да излезе с научно становище относно а, извличането на PMSG, но получихме отрицателен отговор а, от страна на комисията, но ЕФСА предлага научни становища а, по всички въпроси, свързани с а, заболявания по животните. Комисията поиска от ЕФСА по-рано да изготви научно становище относно ловът на тюлени. Това е въпрос, който засяга европейските граждани, което доведе от налагане на забрана на вноса на тюленови продукти в Европейския съюз през 2009 година. Може да се проставя СТО с Европейския съюз правилата от СТО. Съгласно член 10 от ГАТ, там се казва, че е има възможност за налагане на забрана за вноса, когато става дума за а, морални съображения. Освен това, комисията твърди, а, че използването на животни а, в а, използването на а, животни за изследвания ще обхвани а, и тези кобили, които се използват за ПМСЖ. Тук обаче става дума за чисто економически съображения. През 2016 година комисията обеща да включи въпроси, свързани с фермите за кръв при проверки, които се извършват от Световната организация по епизиотиите в Уругвай и Аржентина. Ние непрекъснато сме информирали комисията, както и френските власти, за незаконния внос на ПМСГ. Благодаря ви много. Благодаря ви, че бяхте тук днес след обед. Най-напред Нашето предложение ще бъде да оставим тази петиция отворена. Ще я поискаме е, Генерална дирекция търговия да отговори на въпросите, свързани с търговското споразумение с Меркосур във връзка с хуманното отношение към животните и фитосанитарните аспекти. Ще поискаме комисията Инта, която също следи споразумението с Меркосур, да ни предостави информация по това споразумение, свързана с темата на петицията. И третото, което предлагам, е като се има предвид, че Европейската комисия потвърждава, че търговската политика на Европейския съюз трябва да се съобразява с Световната търговска организация също да се отчитат и стандартите, свързани с хуманното отношение на животните и решенията на Световната организация по здравеопазване на животните. Ние ще поискаме становище от ОИЕ и от СТО по този въпрос. Освен това е имало доста срещи с представители на тези държави, откъдето идват този серум с изисквания да се спазват изискванията на Европейския съюз, на ОЕ и на СТО. Затова ние ще поискаме становище от тези две организации, като се има предвид, че постъпват много петиции които искат да се намери решение по въпроса. За това ще поискаме на Инта и на двете международни организации, както и на Европейската комисия. Тази петиция остава отворена. Благодаря ви много. А госпожа Еви иска да каже нещо. Нека само добавя нещо. Може ли с петицията да бъде сезирана и смесената група за хуманно отношение към животните? pues... Разбира се, без никакъв проблем. С това приключихме дневния ред за днес. Утре ще продължим. Първо с заседанието на координаторите и след това ще продължим срещата ни с, с носителите на петиции. Благодаря ви.